Passiamo ora alle dichiarazioni. Преминаваме към обяснения на ВОД. Е, имам доста записани оратори, за това ще работим до 14.45, за да може да се подготви залата за след обеда, а всички други обяснения след утрешното гласуване ще бъде дадени. така, обяснение на ВОД по а, препоръката Дзубер от името на а, групата за две минути а, има думата господин Коскиери. В залата ли е господин Коскиери? Тогава господин Лухан. Една минута. Ма non c'è neanche